Уважаеми госпожи и господа, ще ви помоля да започнем с нашето заседание. За днес след обед сме предвидели изслушване на тема цифровизация на книги и авторски права. Много сърдечно бих желал да поздравя нашите експерти. също времено от името на Комисията по правни въпроси е, поздравявам и всички колеги е, от Комисията за култура и образование, е, ръководени от госпожа Дорис Пак, която заедно с мен ще модерира нашето изслушване. Поздравявам колегата Деламор, Иво Волман, който е от генералната дирекция на Европейската комисия, която отговаря за тази материя. Поздравявам Джонатан Ноуел, испанският писател Бруно Галиндо, Айбан Серисия от Галима, Франция, госпожа Фредерика Нилсен, която е говорител на фирмата Books on Demand OD. И господин Франсуа Стюбрил, директор на Европейският е, съюз на е, книжарите, професор Ален Строу, професор от университета Сен Луис е, в Брюсел, Брюксел, господин Пьотър Марчишук, председател на Полската камера на книгоиздателите и госпожа Роза Майело от Италианската асоциация на собствениците на книжарници, както и Тилман Люйдър, ръководител на е, звено авторски права в Европейската комисия. Дорис пак е, има думата. Да, поздравявам всички. Много се радвам, че ще започнем разговор по темата книги книжен пазар, закрила на авторските права, на културното наследство. Това е изключително важна тема. Вие знаете, че в Комисията по култура ние точно гласувахме доклада Европеана Става дума за мултиезиково дигитализиране на културното наследство. Особено важно е от гледна точка на достъпа до класическа литература, но и на е, всякакъв друг вид литература. Ще се постараем проекта Европеана да обхване колкото е възможно повече произведения. Много се радвам, че и е, Google е, е представен в е, проекта Европеаната и като това ще ни помогне, може би, да се справим с някои опасности, с някои заплахи, които вече се очертават. Така че и на фона на нашата работа в Комисията по култура по проекта Европеана, мисля, че темата на днешното изслушване е особено важно през тази година е, ние гласувахме новия състав на Европейската комисия и комисарът, който отговаря и за културата и за образованието, проявява особен интерес към темата цифровизация на книги и авторски права. Благодаря на госпожа Пак, а сега давам думата на госпожа Гало, която е нашият координатор и докладчик по темата е, благодаря, господин председател. Бих желала на първо място да поздравя най-сърдечно всички гости, да им благодаря за готовността да вземат участие в днешното изслушване като оратори и да изложат техните виждания по темата. темата, както знаем, е много е, обширна и много важна цифровизация на книги. Е, е, ще ни бъде представен един анализ, едно обобщение на всички е, становища, които чухме по време на първите е, заседания, е, в които обсъждахме темата цифровизация, е, мисля, че дори вече сте получили тези материали, едно обобщение на основните експертни мнения. Аз ще се опитам съвсем накратко да ги представя. Първата част е, е свързана с е, правната рамка, настоящата, действащата към момента правна рамка по отношение на авторските права. На второ място става дума за това да се е, съберат факти и данни за дигитализацията с е, е помощта на проекта Google Book. И на трето място да очертаем всички онези задачи е, в сферата на културата, образованието и правото, които предстои да решим във връзка с цифровизацията. Мислейки по темата, е, можем да кажем, че цифровизацията от е, този вид е едно ново явление. Издателствата днес са изправени пред е, същите проблеми, е, пред които бе изправен е, музикалният пазар, музикалната индустрия преди няколко години. Можем да си зададем с право въпроса дали ще се появят нови потребителски модели във връзка с издателската дейност. И трябва да помислим освен това и за правните последствия от цифровизацията на книги. Цифровизацията на книги представлява ли една допълнителна задача за авторското право или авторското право е по-скоро пречка пред по-нататъчния ход на цифровизацията. Тук Говорейки по тези въпроси, трябва да споменем и още един аспект, е, какво ще бъде по-нататък е, разпространението на е, книгите в Европа и как ние ще можем да действаме по отношение на произведенията, литературните произведения от неизвестен автор по отношение на произведенията, които вече са продадени. Е, няма ги в наличност в е, е, складовете, в традиционните книжни складове. Как ще изглеждат и разходите във връзка с дигитализацията? Как ще е, насочваме процесите от гледна точка и на конкурентно способността на конкуренцията. Какви, е, каква ще бъде територията на е, разпространение и правното пространство, като имаме предвид, че има 27 различни системи на правно уреждане на авторските права. Необходимо е да мислим и за хармонизация, за едно динамично развитие на вътрешния пазар е, и на този фон вече да търсим решение. Дали е, мултитериториалният лиценз ще бъде решението или взаимното признаване. Какво можем да кажем за общото съвместното оползотворяване и е, използване на е, продуктите. Това са много-много важни и актуални въпроси, които очевидно ще стоят в центъра на нашето внимание. Е, Google Book е, отдавна вече е проявил желание да се занимава с тези въпроси и комисията също ще подпомага е, работата ни по тези въпроси. Вие знаете, че Европейският парламент е, е много заинтересован да реши колкото е възможно повече от тези въпроси. Благодаря за вниманието. Благодаря на госпожа Гало, а сега нека е, да дадем думата на е, първият експерт Сантьяго Деламора. Имате думата. Well, thank, thank you very much for having us. Благодаря много за поканата. Искам да представя нашата гледна точка по отношение на възможностите, които дава дигитализацията за всички по света, всички, които обичат книги. И трябва да ви кажа, че основните ни заключения е, че дигитализацията и книгоиздателството не си противоречат, напротив, могат да се допълват. Нека да нарисуваме една картина, в която можем да си представим, че всяка една книга по целия свят би могла да бъде достъпна за всеки човек по света. Какво означава това? Това означава, че ние изграждаме мост между всеки един добител на книгите и всяка една книга в света. Разбира се, това книгата да е открита не е достатъчно. Трябва да има пълен достъп до тази книга, до пълното и съдържание. За книги, които все още са защитени от авторски права, ние виждаме нещата така. Всеки един автор ще получава възнаграждение за неговата работа, не само за краткосрочния период, в, кой, в който а, е, неговата книга се а, е, издава и тиражът се продава, а, а е, през целия си живот, не, по-скоро докато изтече авторското а, право и за всички теглини на тази книга от интернет. На много места по света авторското право продължава 70 години, т.е. До, до след смъртта на автора. Проблемът обаче е, че много от книгите, които са публикувани, вече са с изчерпан тираж, което означава, че авторите на практика не получават нищо като авторски права. Тоест, Възможностите, които предоставят цифровизацията, могат да дадат отлични а, възможности за авторите, защото те могат да получават а, средства от своята творба по-дълго, за издателите, защото така могат по-дълго да се поддържат А, книгите в печат за потребителите, защото те ще имат повече избор и за продавачите на книги, защото те ще могат да продават повече книги на различни езици. И разбира се за библиотеките, защото те ще могат да съхраняват своите колекции и да ги правят достъпни. И така, какво прави Google днес и какво предлага? Работим с притежателите на авторски права и им помагаме да предоставят е, своите книги до онези, които имат желание за достъп до тях. Като хората ще имат възможност да си купят книгата в печатен вид или ако тиражът е изчерпан, да си я изтеглят електронно. Работим с е, партньорства в над 40 страни по света Италия, Испания, Франция, Германия, Швейцария, Белгия, Великобритания и много други страни в е, Европейския съюз. И целта е да се дигитализират книгите, които са с изчерпан тираж и е, да се изпълни задачата на библиотеките е, да съхраняват и дават достъп до творбите, които се съхраняват в тях. Работим в партньорства. Защо? Защото те са от взаимна изгода. От една страна Google предоставя помощ за дигитализацията, защото по този начин ще се подобри качеството на нашите резултати от търсенията. Ако по този начин а, е, имаме по-добри резултати от търсенията, това ще е по-добре за нашите потребители и в крайна сметка за нас. Защо е полезно всичко това и за библиотеките? Ами, защото те от своя страна виждат в цифровизацията един начин да се увели... в партньорството с нас начин да се увеличи скоростта на дигитализацията. Защото в момента трагедията е, че има много, много книги в библиотеките, които са изключително трудно достъпни. Дигитализацията улеснява достъпа до тези книги. И то не само за хората в съответната страна, ами и за всички хора по света, които имат връзка с интернет. Тук говорим за 1 милиард и 800 милиона потребители днес с увеличаването на потреблението на интернет можем скоро да стигнем до 4 милиарда. Представете си един свят, в който всички тези хора имат достъп до, до книгите чрез средствата, които ние предоставяме. Що се отнася до това как нашата инициатива може да се допълва с други инициативи, ние смятаме, че едни добри инициативи като е Европеана могат да си сътрудничат с Google Books, за да може възможно най-много книги да са достъпни за възможно най-много хора. Правили сме това изявление и по-рано, публично. И смятаме, че е много важно Google да улесни сътрудничеството си с Европеана, както и с други важни инициативи, като Галика, например. Защото тук говорим за една задача от огромен мащаб. Що се отнася до творбите, които са ам, под защитата на авторски права? Google не показва нито една страница от такава книга без изричното разрешение на притежателя на авторските права. Имаме над 30 000 партньорства по света и много от тях в Европа, където авторите, притежателите на авторски права не само са се съгласили, а, са дошли при нас и са казали, ние даже бихме искали вие да показвате а, и малко по-голяма част от книгата, за да могат хората да я прелистят електронно, да видят за какво става дума и да решат дали искат да си я купят. Работим с библиотеки, работим и с книгоразпространители – и даваме възможност те да предоставят тези достъп до тези страници за прелистване на своите веб страници. Разбира се, този тип а, сайтове имат за цел продажбата на печатни книги. Но Нека да си помислим какво би могло да стане, ако създадем възможност хора от всички части на света да си купуват е, достъп до книгата в електронен вариант. Нещо, което да допълва печатния вариант. Смятаме, че това ще е от полза за авторите, защото техните турби все още ще се разгледат като турби, които все още са в период на печат на издаване. А, дори да няма в момента тираж, защото хората си ги теглят, ще бъде а, също добре за потребителите, защото по-старите книги трудно се продават, а това ще се улесни, когато се работи по интернет и достъпа до тези книги ще увеличи е, броя на хората, които ги теглят. И накрая е, смятаме, че за книгоразпространителите също ще е добре, защото те така могат да увеличат броя на книгите, които продават. Представете си един книгоразпространител да, мога да, продава, да може да продава книги на английски, италиански, немски и испански. Това ще е отлично не само за, за хората в неговата страна, да кажем Франция, но и за, ми, за самия книгоразпространител, защото така той може да продава повече книги. Много хора говорят а, за електронните е, уебсайти, но можем да говорим и за традиционните книжарници. Смятаме, че и традиционните книжарници могат да спечелят от всичко това, защото е, те могат да предоставят достъп до книгите, които се предлагат в интернет. Нашата цела платформата ни да е възможно най-отворена, възможно най-добре е, организирана от към оперативна съвместимост, така че всеки един книгоразпространител да може бързо да купи книги от друг книгоразпространител или да има достъп до неговата виртуална библиотека в интернет. Google работи в тесни партньорства с много хора, с книгоразпространители имаме стотици партньорства в днешно време по целия свят. И а, очакваме да задълбочим още повече тези партньорства и да създадем една отворена платформа, така че нашите потребители да могат да купуват книги от най-различни продавачи и да могат лесно да намират тези книги и да намират достъп до тях. Очакваме също така да работим в сътрудничество с издателите и с авторите, за да може да се рекламират и по-стари книги. Защото, както сме установили, за всяка книга по света има читател. Нашата статистика показва, че 80% от книгите, които все още са в период на печат, се търсят по Google Books поне веднъж месечно. Какво да кажем за другите книги, за онези, чието авторски права са изтекли? Ами, дори за тях е, над 30% от книгите се търсят веднъж месечно поне. Тоест, всичко това е, показва, че ако се дигитализират книгите, ако се въведат те в а, дигиталния свят или чрез пряк достъп, или чрез възможност те да бъдат открити, това ще от полза за всички. И така Google ще се опита да работи така, както работи вече от 5 години и с всички а, участващи листа в а, е, издателската верига, в веригата на създаване и издаване на книги, за да може всички книги да могат да станат достъпни по интернет. Благодаря. Звучи почти е, нереалистично, толкова е хубаво, като рай. Слушахме ви много внимателно, да, благодаря. Следващият е, оратор е Иво Волман, който е ръководител на звено и координатор на инициативата за дигитални библиотеки. Благодаря, госпожо председател. В моята презентация ще ви запозная с актуалното състояние на Европеяна, каква е ползата за потребителите от нея, какви са предизвикателствата. Разбирам, че парламента е на път да приеме доклад за Европеяна. Така че много от нещата, които ще кажа, няма да са новост за вас, но ще се опитам да конкретизирам нещата с примери. Какво представлява Европеяна? Тя е многоизикова точка за достъп до културното наследство на Европа. Дава възможност на потребителите да търсят интересуваща ги литература и не само на книги, но и на архивни документи, включително аудиовизуални. Съдържанието в Европиана принадлежи на организациите, които го предоставят. Това не е централизирана база данни, това е децентрализирана система. Европеяна беше стартирана през ноември 2008 в рамките на инициативата за дигитални библиотеки. Това е инициатива на комисията, която заедно с държавите членки иска да постави онлайн културното наследство на Европа и така да се върнем на въпроса за Европеяна. В момента Европеяна осигурява пряк достъп на 7, 7 милиона книги, карти, аудиовизуални материали до края на 2010. Целта е да има 10 милиона такива обекта. В Хага се намира офиса на Европиана и тя е сътрудничество между културните институции в Европа, която няма прецедента. Това е уникално сътрудничество в света. Колкото повече материал влиза в системата, толкова повече синергия се постига между материалите, които идват от различни организации а, или от а, различни страни. Ако напишете Фридрих Шопен, ще получите всякаква информация, партитури, биография, какво е писано за него и прочие от различни страни, от различни организации. Но тук ние на това изслушване се концентрираме върху книгите. Европеяна осигурява вече достъп до много редки и не толкова редки книги. Например, легенда Аудия. Това беше нещо като бестселър в средните векове, датира от 13 век, когато е изобретено печатарството, печ... печатарската машина – се публикуват много издания, така че в библиотеки из цяла Европа, в Бавария, Испания, Полша и на други места може да се намерят копия и то на различни езици. На латински, на френски, на немски, на холандски. Разбира се, може да разгледате цялата книга, както и да я изтеглите от в интернет. Може да се представите какво може да означава това за учените, които се интересуват от ранните способи на отпечатване. Тук тази книга е резултат от синергията между музеите. Например, това, което ви показвам сега на екрана, идва от Френския музей. Какви са предизвикателствата пред Европеяна? Тя все още се развива, в прототипен тип се намира. Много остава да бъде направено, да се подобри сайта. През 2009 година се проведе проучване сред потребителите. 60% от запитаните са или напълно доволни, или почти доволни от действието на Европеяна. Те искат да се подобри въпроса с търсенето на различни езици, автоматичен превод и други функционалности. Европеяна трябва да има нужните условия, за да действа добре. Важно е да се подобри информираността, сред обществеността и този въпрос се разисква и в доклада на Европейския парламент. Необходимо е да има и по-добра координация на съдържанието, включително това, което все още е обект на авторско право. 37% от съдържанието идва от Франция и от, от някои от държавите членки не постъпва почти нищо, което е жалко. Необходимо е на първо място да се подобрят политиките на дигитализация и а, запазване на а, книгите в държавите членки. Съдържанието в, а, в Европяна не се подбира централно. Това е резултат от а, при от държавите членки, от техните културни институти. Има все още някои странни ситуации в Европяна. Има на френски а, различни заглавия на италианска книга, а тя не фигурира на италиански. Има други книги, които са написани а, на немски, но фигурират на полски, а не на немски тези неща ще се подобрят с повече инвестиции в държавите членки. Казах, че 37% от съдържанието идва от Франция. Това не означава, че всичко, което е интересно от Франция, вече е предложено от френски организации. Съвсем не. Интересното за европеяна е не толкова това, което може да намерите от собствената ви страна, а това, което може да намерите от други страни, което касае вашата страна. Това е изненадващ пример. Той идва от местна полска библиотека. Това са а, бележки от а, Бонапарт. 50 страници. А, те са дигитализирани от полската библиотека и лесно могат да бъдат а, намерени чрез ев, Европиана. Какво означава повече съдържание в Европиана? Това означава на първо място пари. Кой ще плаща за всичко това? Необходими са а, публични инвестиции, нужни са частни инвестиции, а, частно а, публични партньорства за дигитализацията. Голям е въпроса също за съдържанието, което е обект на авторски права. Моя колега от Генерална дирекция Пазари по-късно ще се спре на този въпрос. Аз искам от моя страна да кажа, че това е един от основните проблеми още от самото начало на инициативата за дигитални библиотеки. Има два основни възможни модела в Европеяна. На първо място да има връзки към сайтове, където потребителя може да намери нужната му информация, книга или прочее. Това е модел, който се използва в Галика, във Франция. Има такава система и в Испания. Тя ще се нарича Енклав. Има и друга система, която допълва първата. Библиотеките в държавите членки могат да получат лицензии и да предоставят онлайн съдържание, което да е на разположение на потребителите, разбира се, трябва да се плаща за това с а, а, съгласието на притежателите на авторски права. Тези модели се допълват, те не, се, не са в конфликт помежду си и двата се използват в Европеяна. Системата за лицензиране е, изисква намирането на прагматични решения, както на творби, които са под авторски права, така и тези, които са с изчерпан тираж. Трябва да се избягва ситуация, при която деца, ученици, студенти, които в момента търсят в интернет неща, които не могат да намерят и те смятат, че те липсват, няма ги. Трябва да избягваме ситуация, при която това е възможно. Разбира се, имаме потребност и от трансграничен достъп. В някои страни културните ресурси са заключени в национални хранилища. Това би било ужасно за европеяна. Последният въпрос, на който искам да се спра, е за домейните. Това е въпрос на следващото поколение Европеяна и други дигитални библиотеки. Как материалите, които вече са обществено достояние, да останат такива и след тяхното дигитализиране. Ако потърсиме в Европеяна Мери, кралица на Шотландия, ще намерите писмото, последното писмо, което е написала а, преди да бъде екзекутирана. Ако натиснете върху това писмо, тогава искат от вас да се абонирате в агрегата от Шотландия. Защо така? Организацията, която е дигитализирала това писмо, има права върху писмото, т.е. права върху материал, който вече е обществено достояние и е дигитализиран. Това поставя по-широкия въпрос за достъпа до дигитализирани материали, които са обществено достояние. Авторските права са хармонизирани в САЩ и в Европа. Така че всичко, което е след 1923 година е обществено достояние в Съединените щати. Друг въпрос, както беше с писмото е свързан с правните въпроси за нови права, дали такива се поражда чрез е, цифровизацията или не. Нещата се разминават между различните страни. Нивото на оригиналност, е, което е необходимо за получаването на е, авторско право, не са хармонизирани на европейско ниво. Нещо, което е дигитализирано, може да бъде обект на авторско право в Великобритания, но не в Германия, например. Въпросът е принципен. Дали да се а, затруднява в такава степен достъпа до творби, които вече са обществено достояние в а, дигиталния свят. Въпросът опира до това по какъв начин а, трябва да гарантираме достъп а, на нашите деца до това съдържание. И така в заключение, Европяна вече е факт, тя ще се доразвива в едните години. Това е а, много важен инструмент. А, в ръцете на потребителите в Европа. Те могат да използват за обучение, за работа. Необходимо е сътрудничество с държавите членки и с културните институции. Трябва да се намерят решения за дигитализиране и поставяне онлайн на материали, които са обект на авторско право, както и на творби с неизвестен от неизвестен автор. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Виждаме, че има повече проблеми, отколкото а, ни се стори след като чухме първия доклад. доклад Европеана междувременно работи много усилено по темата авторски права, за което аз благодаря. А сега ще чуем господин Джонатан Новел, председател на Нилсенбук.

книги. След като представя фактите, ще е, кажа и своето мнение, разбира се. Но нека първо да кажа е, от коя компания идвам. Нека да. Е, първо ще представя своята компания, после ще говоря за общата картина на потреблението, след това ще говоря за е, книгите, печатните дигитални книги, ще говоря за евентуалните бъдещи прогнози и какво биха могли да правят е, за законодателите какво не е добре да правят. Ние сме най-голямата компания а, в света, която се занимава с а, книги и от 1991 година аз а, работя в издателския свят и сега работя за компанията Нилсън. Ще премина един слайд по-нататък. Моята компания е, работи от 1858 година. Е, работим по, откриване на ресурси за различни библиотеки, работим в електронната търговия в Великобритания и проследяваме е, данните за продажбите на книги в 9 страни по света. Източниците, е, които ще ползвам днес, са данните на Нилсън, също е данните на Ендерс Анализис, на TNS, на GFK от Германия, на Службата за национална статистика и също така събрах и впечатленията на колегите от издателската индустрия и от книгоразпространението. Първо, общата картина – като цяло, потребителят в западния свят трябва да се справя с доста нови елементи на действителността. През 2008 и 2009 година хората трябваше да се борят с отслабващите економики, увеличаването на цените на стоките и на услугите и горивата, след това през септември 2008 година започна и финансовата криза, нещо, което доведе до сериозна несигурност сред потребителите, до страх и най- Важното за нас до сериозни измествания в начина по който потребителите харчат парите си. Слава Богу, сега нещата се поправят, брутни вътрешен продукт на страните се вдига, но и някои хора а, а, престанаха да затягат коланите, но все пак а, трябва да се каже, че а, ограничението все още е новата мантра, която се повтаря и хората все още се безпокоят да не загубят работата си. Колкото повече печелят, а, спестяват потребителите, толкова по-малко а, пари разполагат за харчене. И в крайна сметка това се отразява на а, начина по който а, те а, работят в областта на купуването на храни и също така на средства за забавление. Всичко това се, е, трябва да се разгледа и гледна точка на това, че потребителите застаряват. Светът ни застарява. Културата ни през последните 50 години като цяло се върти около интересите на младите хора. Но, за съжаление, е, в бъдеще е, ще се променят нещата и е, ще се базира културата върху интересите на по-възрастни хора като мен. Какво, как, ще се, е, как ще повлияе всичко това? Ами, първо ще има застаряване, и второ ще има спестяване. През 2009 е, година видяхме спад и в Европа, и в Великобритания на продажбите на книги, но в Азия и Тихоокеанския басейн продажбите се увеличиха. Най-добре е, се справиха страни като Австралия. Мисля, че може спокойно да заявим, че в е, Азия и Тихоокеанския басейн и Европа и Америка като цяло е, книгите са стигнали някакво плато по отношение на продажбите. Разбира се, е, при книгите положението е по-добро, отколкото при музиката и филмите. Но това са цифри, които са, представят най- е, е, добрите нива на справяне. И се оказва, че има много голям натиск върху цените. средното намаление върху книгите във Великобритания е 24%, което означава половин милиард лири годишно. Променят се и методите на набавяне на книгите. Повече се преминава към електронни магазини, отколкото специализирани книгоразпространители. Това въжи и за книгите, които не са на склад. На тази графика виждате представенето на ситуацията в Съединените щати. Извинявам се за това, но мисля, че то е достатъчно иллюстративно. Като цяло може да се каже, че има спад. Виждате, че има спад при продажбите на дребно, но има увеличение при продажбите с намаление и по други канали – като тук говорим за увеличение най-вече на продажбите по интернет. Част от тези спадове бяха предвидени предварително. Това въжи за техническите медицински издания, издания за професионалните издания. При повечето от тях вече приходите се придобиват по, чрез продажба на дигитализирани варианти. А, що се отнася до отплатите картите и а, до гидовете, а, там има спад, но не заради дигитализацията на книгите, а заради това, че има а, GPS за автомобилите или Google Maps. А, все като цяло, Потребителите Потребителското харчене за книги е останало на едни и същи нива от 2007 година насам. Що се отнася до електронните книги, като цяло настоящият пазар не... Данните за пазара са доста малки. В Съединените щати се говори за по-малко 3% от общите продажби, в Великобритания за около 1%, в Германия през 2009 се говори за 65 хиляди единици продадени на средна цена 10 евро. Това е по данните на ГФК. Така че ние разгледахме данните в Великобритания, за да видим има ли преместване на търсенето от регулярни книги към електронни книги. Разгледахме данните от BookScan от 2004 до 2009 година, за да видим дали има канибализиране, дали печатните книги се изяждат от електронните. И така, имаме е, две категории като цяло. Имаме най-големите категории а, е, класика и а, е, художествена а, литура, литература. Много често а, а, потребителите на Букскан използват пакети – и в двата случая имаме увеличение а, за периода 2004-2009 година. И то при положение, че пазара на книгоразпространението в, в Съединените щати като цяло е в спад през тези години. Така че е възможно да се окаже, че на практика електронните книги са дали възможност за разширение на пазара и а, Предположението за евентуална канибализация се отхвърля напълно. Какво можем да очакваме от бъдещето? Мисля, че сега е момента, в който мога да премина от фактите към мненията. Като цяло може да се предполага, че растежът ще е бавен, много бавно, бавен и той ще е на периоди и ще виждаме растеж, когато се постигнат важни технологични пробиви. През следващата година най-важни за тези пробиви ще бъдат Google със своя Settlement, Apple със своя iPad и реакцията на Amazon на тези две явления. Все повече ще потребяваме книгите си в един хибриден свят, в който има комбинация от печатни издания, дигитални издания и повечето електронни повечето e-readers е, ще бъдат купени от по-възрастни хора. Потребителите също искат е, по-низки цени за електронните книги. Някои от тях е, очакват да имат безплатен достъп до електронния вариант, ако си купят печатната версия. Специализираните книги ще и разпространителите на специализирани книги могат да, да отпаднат при а, е, процеса, а издателите ще трябва да работят с хибридни продукти и мултимедийни продукти, така че книгите да станат да останат привлекателни и за младите потребители. Също така библиотеките по никакъв начин не трябва да изяждат потреб... средствата, които потребителите са готови да дават за книги, като отдават книги, които са безплатни. И авторите би трябвало да печелят повече, защото колкото по-широк достъп се предоставя, толкова повече се увеличават продажбите. Бъдещото потребление. Като цяло, преминаването към дигитални книги ще бъде доста бавни, не мисля, че ще бавно, не мисля, че ще има някакво рязко покачване. До 2020 година очаквам над половината от книгите в Европа и Съединените щати да бъдат все още в печатна книга. В печатен вид. Малко по-подробно да разгледаме този въпрос. Колко хора ще са готови да мигрират към електронни книги. Какъв, каква пропорция от книгите ще бъдат продадени и каква пропорция ще бъдат продадени като електронни книги? Съгласно данните на ТНС, само 2,5% от, от населението на Великобритания купува 17,4% от всички книги. Тук говорим за милиони 200 хиляди е, възрастни. От там нататък а, е, ако продадете 500 хиляди електронни книги в Великобритания. Това означава, че ще покриете от 8 до 10% от е, населението, което си купува книги в Съединените щати. А ако 50% от книгоразпространителите преминат в, на електронни книги, значи 12 милиона души ще трябва да преминат на електронни е, книги, т.е. почти цялото активно четящо население. Така че ще има търсене за в бъдеще. И накрая, какво могат да направят законодателите? Мисля, че е много важно внимателно да се наблюдават важните събития в тази област. Много важно е да се защитават авторските права. И още по-важно е а, е, да избегнем това, което се случи в музикалната индустрия и да се а, е, борим с пиратството. Трябва обаче да сме много внимателни и законодателните промени да не нарушават равновесието и да не се отразят отрицателно върху настоящите нива на а, е, разходи, които правят потребителите, за да купуват книги. Благодаря много. С това приключихме първата част на нашето изслушване. Давам думата на господин Берлингер. Voglio soltanto Бих искал да се спра на три въпроса. Два от въпросите е, отправям към е, представителя на Google и третият въпрос е, към представителя на Европеана като проект. Що се отнася до Google, е, бих искал да попитам доколко е възможно да постигнем разпространение от такива мащаби, е, които да обхващат милиони потребители. Е, така че е, при минимални разходи да можем да предоставяме в интернет електронно дигитални книги на потребителите. Аз наистина съм е, изненадан от е, идеите на един е, голям юрист Декаберия, който дори е получил смъртно наказание, който е казал да не бива да налагаме все по-строги е, санкции и наказания на хората, не бива да се сърдим. Е, трябва просто да се адаптираме към окружаващия ни свят, към околната среда. Може би така трябва да действаме и ние. И е, на второ място, достъпът е, до знание е основната ни задача. И то достъп до знание е гарантиран за колкото е възможно повече хора, са милиони хора. А това означава на фона на социалното развитие, че колкото е възможно повече е, книги би трябвало да бъдат дигитализирани, което ще донесе предимства за потребителите и за всички нас. И това обаче не означава ли, че ще липсва истинската субстанция, която запълва една традиционна е, библиотека? Ще можем ли при всички положения, при цифровизацията на книгите, да гарантираме високо качество на е, предлаганите е, книги така че е, да подсигурим и качествено потребление, тъй да се каже, на книгите. Това, което може да се постигне, това е основното, което ни интересува и то е, на частния пазар, да. А сега преминавам към Европеана. Е, аз съм човек, който се занимава с история на правото. И за мен е огромно удоволствие да работя в архивите. Да намеря някакво писмо, което е особено старо и на, на базата на, на това писмо е, написано на ръка, да разработя е, цял научен труд, цял трактат. Аз съм и е, човек, който се възхищава от Гутенберг. Може би, ако можем да издадем множество книги, множество сборници, на които да достигнат до милиони хора по света, то това се дължи на Гутенберг. Това е, така да се каже, революционера на миналите векове. Но сега пък интернет е нашият е, Гутенберг. И трябва да подчертаем нещо, говорейки за функциите на интернет. Е, публични функции по отношение на достъпа до културното наследство, до продуктите на културата – публична администрация в тази връзка. Можем ли наистина да говорим за истински и чисто публичен характер? Можем ли е, да дадем предимство единствено на е, и достъп единствено на частните инвестиции? когато е, същевременно искаме да развиваме и е, целият проект на едно много високо равнище по отношение на качеството. Да. В САЩ ще бъдат постигнати е, по този начин много по-бързо резултатите, към които и ние се стремим. Цифровизацията в САЩ ще обхване милиони хора но там наистина инвестициите са огромни. Можем ли да догоним САЩ? Благодаря на господин Берлингуер. Три изказвания от залата и след това ще дадем думата на нашите експерти. Благодаря. Един бърз въпрос към Нилсън. Вие казахте, че библиотеките не трябва да и изяждат средствата на потребителите, предназначени за книги. Не е ли това целта на библиотеките? Мисис Векстром. Госпожа Векстром. Благодаря, че ми давате думата. Аз имах възможност да пътувам до Александрия и да посетя новата библиотека там. Тази библиотека има някои необичайни принципи а, при изготвянето на своята колекция. Мисля, че има и известни паралели с проекта Европиана. Можем да видим как с Европиана постъпва много съдържание само от малка наброй страни от 27-те, докато някои страни са напълно изключени или поне не участват, което е жалко. Много важно е ние да подчертаем многообразието на културите и да покажем различните култури в Европейския съюз, многообразието на езици в Европейския съюз – и за това въпросът ми е по какъв начин може да се изготви една колекция, така че да бъдат представени всичките 27 държави членки. Това е въпросът ми към господин Волман. Благодаря, госпожо председател. Два въпроса. Единия към господин Деламар от Google. Вие говорихте за партньорствата на Google с различни библиотеки в Европа. Колко ексклюзивни, колко изключителни са тези партньорства? Това е моят въпрос. Става дума за е, произведения, които са дигитализирани от Google. Дали Европеана по този начин ще трябва да се лиши от е, тези произведения и дали е, това наистина е в наш интерес. И още един въпрос към господин е, Навел, но и към господин, е, към господин Фалман и към господин е, Деламора. Цифровизацията на книги и на ръкописи не представляват ли всъщност и основание за възникване на ново авторско право? И ако това е така според вас, имате ли вече предложение как ще се справим с въпроса? Що се отнася до европей на там. Естествено, въпроса за цифровизацията би трябвало да е свързан и с крилата на авторските права. Нямам съмнение по отношение на Европеана. Въпросът ми е, е дори повече към представителя на Google. Как е, вие смятате да се справите с въпроса за авторските права? Е, господин Борис? Благодаря ви много. Моят въпрос е отправен към представителя на Европеана. Вие казахте, че има динамичен процес на дигитализиране на произведение, че малко на брой страни са водещи в този процес, а други са много далече от участие. В Европейския съюз промяната на дефиницията на правата относно творби без а, известен автор не означава ли, че трябва да се използва тази възможност, за да постъпят в Европеяна голям брой книги. Това е първият ми въпрос и вторият ми въпрос е към представителя на Нилсен. Вие казахте, че към днешна дата половината от читателите купуват половината от книгите подобни инициативи, като тази на Европеяна и на Google за дигитализиране на книги и предоставянето им Били могло да доведе до насърчаване на по-засилен интерес към книгите. Революцията в дигитализирането на книгите трябва да доведе не до по-малка продажба на печатни издания на пазара. По-скоро би трябвало да направим а, така, че дигитализирането да действа като стимул за търсене на повече книги. Благодаря. Господин Ламора за отговор. Сега на въпроса на господин Деланге относно достъпа ние силно вярваме точно в това да има най-широк възможен достъп към знанието при възможно най-ниска цена или безплатно. Всеки ползвател може да изтегли от Google цяла творба, която е публично достояние. Дори лица, които имат проблеми с зрението, могат да използват тази услуга, защото текста се трансформира в брилов форма. Относно въпроса дали Google със своите инициативи замества библиотеките и достъпа до качествена литература. Ние гледаме на дигитализацията като допълнение, не като заместител на библиотеките и на работата, която се извършва от е, учените в тази област. Ако някой няма достъп е, до библиотека поради отдалеченост е, или по друга причина, ние считаме, че интернет може да бъде врата за достъп. Ние вярваме в свят, в който хората трябва да имат достъп до информация и избор. Що се отнася до въпроса, поставен от госпожа Каменберт за партньорството ни с библиотеките, ние твърдо вярваме, че тези произведения не са загубени за европеяна. Неодавна ние подписахме партньорство с Министерството на културата на Италия, библиотеката в Флоренция, участва в проекта Европеяна и ние очакваме произведенията, които сме дигитализирали в тази библиотека, да се появят в Европеяна. Тоест, идеята е тези творби да бъдат максимално широко предоставени на разположение. По отношение на авторското право, ние спазваме авторското право, независимо от страната, в която работим – когато една книга е обществено достояние, тя трябва да остане такава. Ето защо ние правим достъпна за всеки потребител по света, стига в неговата страна тази книга също да бъде обществено достояние. Тогава този човек може да изтегли книгата безплатно. Голяма част от литературата, която дигитализираме, предоставяме на разположение на библиотеките, за да могат те да ги предоставят от своя страна на потребителите. Относно разпространението на книги, беше поставен въпрос към вас. Не, той е към господин Волман. Господин Волман има думата за отговор. Бяха поставени четири въпроса към мен. На първо място за обществената инициатива и по какъв начин трябва да се реализира тази публична инициатива за дигитализация. Има толкова много неща за дигитализация, че не може да а, стане само в обществения сектор. Необходимо е да се ангажира и частния сектор. Ние трябва да помислим каква изключително се допустима е и каква не. Въпроса на госпожа Викстром, как можем да гарантираме, че всички държави членки ще участват. Това, което виждаме в Европяна е само върха на айсберга. С течение на времето проблемите ще се решат от само себе си. Разбира се, винаги ще има държави, които са по-активни от другите – интересна концепция, която обсъждаме в работната група на съвета. Ще има разглеждане на темата Европеяна в съвета през май, е да видим какви са празнотите за отделните държави членки и какво може да бъде направено, за да бъдат запълнени те. Въпроса за това какви решения могат да се намерят за новите авторски права. Ние се намираме точно там, където се намирахме преди 5 години по отношение на произведенията, чийто автор не е известен. Трябваха ни 5 години, за да предприемем действия по този въпрос. Сега се намираме в същото положение и с а, решаването на въпроса, с новите авторски права, които се създават чрез дигитализацията. Ние разбираме, че има проблем, още не знаем колко сериозен е, но трябва да започнем да търсим решения, така че след 3-4 години а, нещата ще озреят за действие. Последният въпрос а, беше за това как да бъдат дефинирани а, творбите без чийто автор не е известен, защото това определение да не е достатъчно широко, за да се използва и достатъчно широко. Не винаги това е възможно. Понякога не може да приемеме, че творбата не е предназначена и не, не е от полза за никой, нито за автора, нито за а, някой друг. Не може също да се обяви една книга, за книга, чийто автор не е известен, след като не е но нужното проучване, без да са направени нужните усилия да бъде открит автора. Така че ние трябва да гарантираме, че интересите на притежателите на авторски права ще бъдат зачитани и спазвани. Относно въпроса за дигитализацията, който създава много по-голям ресурс. Да, това е нещо чудесно, много добро за потребителите. Този ресурс ще доведе до по-голямо наличие на достъп а, за потребителите. Ние трябва да а, защитим а, съществуващите бизнес модели, преминавайки към хибридният модел – Отговорът на въпроса на господин Елсен е не. Въпросът беше е, свързан с е, старите заглавия. Авторите получават възнаграждение чрез е, бизнес моделите, които се прилагат в цялата верига. Автор, разпространител, читател. Така че тези модели не трябва да бъдат ликвидирани. Благодаря много сърдечно на нашите оратори от първия кръг на дискусията. Сега преминаваме към втората част. Става дума за проектите за цифровизация, економически, културни и правни аспекти. Е, първо ще помоля господин Бруно Галиндо, писател от Испания, да вземе думата. Добър ден, госпожи и господа! Казвам се Бруно Галиндо, писател съм. Пиша за вестници, е, пиша сценарии, е, текстове за рекламни филми, лекции, е, текстове за каталози, превеждам и пише и текстове за песни. Неща, които желая да съобща на другите и неща, които другите желаят да ми съобщат. И аз съм ги възприял така. Преди стотици години е, хората са казвали, да, занимавам се с литература, е, професията ми е литератор и е, тъй като литературата е едно обширно понятие, обхваща и поезия, и разкази, и новели, и романи, и всичко това, за което аз ви казах. Аз ще говоря за литературата по един много прагматичен начин, не по академичен начин. Аз съм писател, който се отнася положително към новите технологии и се опитва да ги използва на практика. Деветият ми разказ е, е вече дигитализиран. Е, и ще има формат е, сравним с е, ноката на е, един от пръстите ми. Така че това ще са размерите на новото ми произведение. Това ще се отрази невероятно и на, така, на финансите ми като литература като литератор, но в литературния свят аз срещам много песимизъм. И една голяма част от моите колеги и писатели са много нещастни за това, че е, електронния формат измества хартиения формат. Аз не съм нещастен, не се тревожа. Смятам, че това е, е една е, предизвикателство, една авантюра е, и че не традиционният издател, тъй да се каже, прави писателя. Е, смятам, че би трябвало да се възползваме и от е, цифровизацията, и от е, устната форма на излагане на нашите мисли, на нашите произведения. Много млади хора четат литература само когато могат да я свалят от интернет. Т.е. четат единствено на екрана. Те не взимат е, книга, е, отпечатана на хартия в ръцете си. По същия начин стоят нещата и с музиката. Продажбите на компакт-дискове е, изместват по-старите традиционни фарми на разпространение и ние като писатели е, а отчасти и като издатели, би трябвало да мислим за всичко това, което се случи с е, музикалния свят, е, с музикалната индустрия. Ще ни бъде трудно, може би, да контролираме процеса. Още повече, че в литературата, така да се каже, няма междинни звена, както в, музикал... в музиката. Ще помислим сега за последствията от тези явления. Нека да помислим за економическите, за финансовите последствия, но и за социалните. Дигитализацията наистина ще има е, огромно въздействие. Ще започна с економическите последствия. Всички е, членове на е, класическия литературен свят, е, е, така да се каже, е, знаят, че ние получаваме все по-малко възнаграждение, все по-малко такси плащат потребителите на нашите произведения. По същия начин, е, както и в е, музикалната индустрия, и в е, журналистиката. Издателствата не са в състояние да компенсират сами и да възстановяват разликата в полза на писателите. По същия начин и в музиката. Много трудно, освен това, се преборваме и с явлението пиратство. Няма смисъл да налагаме някакви много строги санкции единствено на тези, които са си позволили да свалят от интернет музикално произведение или да го разпространяват по а, некомерциален начин с некомерциални цели. Големите издателства знаят, че ще работят все повече на екран – че ще трябва да се примерят с този факт и ще трябва да трансформират изцяло технологиите и процесите в издателството. Но същевременно не бива да гледаме на интернет като на враг – защото е, ако говорим за врагове в кавички, тогава би трябвало да помислим за това, което се нарича сам издат, което е, е свързано с много малко разходи, е, разходи и също време измества така да се каже традиционното, класическото издателство, което предлага на по-висока цена качествени литературни произведения. но таксите при е, сами издат са много по-низки, е, а в интернет още по-низки, така че е, естествено интернет предлага много-много предимства. Ще видим какви ще бъдат последствията, но при всички положения последствия, и то не е особено благоприятни, ще има от гледна точка на възнаграждението на писателите. Писателите и то големите, популярните писатели, с, които издават книги с висок тираж, ще страдат много от пиратството. Но ще страдат и по-малките, и по-неизвестните автори с далеч по-малки тиражи. Затова би трябвало да се опитаме да обхванем потенциалната публика още в най-ранна възраст, още в детския стадий от развитието на нашите читатели. А сега ще поговоря за последствията върху културата, най-общо казано. Мисля, че тук се очертават най-вече предимства. Ние всички ще спечелим от дигитализацията, защото достъпът до литературата, до книгите в целия свят е, ще бъде много по-неограничен и е, именно този неограничен достъп на, на, е, на интересуващите се до литературните произведения винаги е бил в крайна сметка основната цел и сега тази цел става реалност вебсайт, авторът би могъл да разпространи своите текстове или в своя блог би могъл да разпространява текстовете, които е написал и не се нуждае нито от издател, нито от някакъв друг посредник, не се нуждае дори и от Google. И И същевременно трябва да кажем, че дигиталната стратегия увеличава значението и на присъствието, включително и на физическото и на о, вокалното присъствие на автора. Защото о, обществеността, публиката ще може да го оценява по същия начин, както се оценява един о, е, е, музикален изпълнител, един е, певец, един инструменталист или един артист вие е, ще можете като писател да бъдете чут в физическия смисъл на думата не само по време на четения и на литературни сказки, но и по пътя на цифровизацията. Чрез интернет е, ще достигнете до много повече слушатели. И е, всички останали медии също е, ще се възползват от цифровизацията. Аз е, междувременно вече съм разпространявал по този начин материали е, и в блога си, на собствената си веб страница, и в моята страна, и в чужбина. И в много случаи именно този начин на достигане до публиката води до продажби. Всеки път, когато вие организирате литературна сказка или четене, авторът трябва да дойде до мястото трябва да присъства физически. По същия начин стоят нещата и с концертите на живо или с сценичните изяви на артистите. А, а ето, че а, тези артисти, тези музиканти, тези писатели вече могат да бъдат преживяни в интернет чрез цифровизацията. И аз мисля, че по този начин а, интернет е, придобива много по-народен, по-популярен характер, отколкото до сега. Е, литературата ще се е, чете много повече в рекламата, в политиката. Новите технологии също ще играят все по-важна роля. Ние ще трябва просто да се запознаем с една нова концепция и да я приемем. Една нова концепция, която всъщност може да се нарече артистична или литературна, музикална изява в цифрова форма. Понякога ние сами по себе си, да, можем да получим достъп до литературното произведение, но не е, в оригинал. Така че е, аз съм сигурен, новите технологии ще предложат и в това отношение нови решения. Какви ще са правните последствия, е, особено по отношение на оригинала? Естествено, това са много, много важни аспекти. Вие сте призвани да помислите за правните аспекти, е, но да осигурите, да гарантирате за европейските граждани цялото културно наследство на Европа в е, една колкото е възможно по-достъпна форма. И това не може да стане в условията на монопол. Е, не може да стане дори и по пътя на Google, какво ще направим, ако Google, да кажем, утре изведнъж ще наложи някаква цензура и започне да ограничава по недопустим от гледна точка на автора начин неговото разпространение. Още днес би трябвало да мислим за това Независимо от това, че може би днес нещата ви изглеждат филантропски или прекалено свързани с идеите на хуманизма. Известно е и днес, че технологичният потенциал производствения потенциал, историческ природното богатство и културното богатство на Европа не са е, е, ограничени единствено е, и дадени единствено на Европа, би трябвало да е, се превърнем обаче в е, най-възможно най-добрата и най-напредничевата лаборатория, ако питате мен и по отношение на науката и на изследванията, но това ще бъде много, много далечна и трудно постижима цел. Това, което представлява Европа обаче за всеки жител на планетата, това е културата, това е образованието и затова са ни необходими е, интернет платформите – интернет платформите и дигитализацията не бива да се предоставят единствено на а, американците. Не, ние би трябвало също да ги завладеем. Ние би трябвало да използваме възможностите, които те предлагат. И ако ми позволите в заключение ще кажа, че би трябвало да отделим много повече внимание на технологичното образование, на техническото образование на нашето население би трябвало да предоставим много повече знания за дигитализацията и за електронните медии на населението, защото само така те ще могат да се възползват от всичко това, което се предлага на екрана. Благодаря ви. Следващият оратор, който ще покана да вземе думата е господин Серизие от Франция. Благодаря много. Бих искала да благодаря на двете комисии на Европейския парламент, че ми дадоха възможност да обясня с какви предизвикателства се сблъскват и издателите във връзка с дигитализацията на книгите. Аз работя за Галимар и се занимавам с въпросите на дигитализацията. Представлявам Европейската федерация на издателите – също така съм част от комисията Мантесие за писменото наследство, създадена от Френското Министерство на културата. Гамлимарт наскоро отбеляза своята 100 годишнина. Издали сме над 30 000 книги. Имаме хиляди договори, и безкрайно много страници и текстове, които сме издали, превели и предоставяме текстове на много езици по целия свят. И не, нашата дейност помогна на Анре Муаро, Жан-Пол Сантер, Андри Анри и много други известни европейски автори да станат известни по целия свят. Разбира се, че трябва да вземем предвид дигитализацията и трябва и ние, издателите, да сме достъпни по интернет. Така че издателите трябва да участват в дигитализацията и използването на техния каталог. И там виждаме много възможности. Първо, можем да продължаваме да получаваме дивиденти от инвестициите, които сме направили е, преди години. Защото, в крайна сметка, авторите са дали право на издателите да управляват е, техните книги и е отговорност на издателите да ги управляват добре. Също така е важно а, читателите лесно да могат да имат достъп до на писменото културно наследство, без а, а, да се предполага, че това ще е безплатно. Няма безплатен обяд. Трябва да направим така, че издателите да останат възмож... че издателската дейност да остане богата, разнообразна и а, легитимна. И никоя дигитална библиотека няма право да а, унищожава равновесието. Галимар е вече дигитализира 20 000 от своите издания. А, говорили сме с авторите по-отделно за всяка книга с всеки автор сме договорили е, конкретни условия е, за дигитализирането на съответната книга. Трябва да ви кажа, че работата по договарянето е, отне повече време, отколкото самата работа по дигитализиране. Вече имаме голям дигитален каталог. Във Франция и в Германия за книгите, които са извън печат, можем да работим с система, която дава възможност авторите доброволно да предоставят своите текстове за управление и по този начин може доброволно тези текстове да се включат в Европеана. Има и множество национални решения, но за тях се изисква внимателно проучване в страните, е, в които са издадени книгите. Ето, например, във Франция работим заедно с властите за да създадем система за колективно събиране на авторски права за книгите с неизвестни автори. Проектът Arrow, който се занимава с администрацията на правата за Европеана, изисква внимателно разглеждане на правните разпореби във всички страни. Мисля, че това е възможно на европейско равнище и необходимо. Издателската индустрия може да се занимава с създаването на файлове, с събирането на такси и за файлове, с разпространението на текси, тези файлове. Всичко това е от интерес за издателите. И ако издателите трябва да изпълняват своите договорни задължения, то точно с това трябва да се захванат те. Така че издателите имат възможност тук и трябва да се възползват от нея. Ако ли не, ще се окаже, че не зачитаме договорната свобода. Може да се окаже, че някоя трета страна може е, да поеме тази дейност и е, сама да дефинира е, техническите аспекти на дигитализацията, без да преминава през издателската къща. Нещо, което в крайна сметка може да свърши и пиратство. Именно заради това е необходимо да се прилагат всички разпоредби срещу пиратството и фалшифицирането. Също така е много важно системите да бъдат оперативно съвместими в рамките на съществуващата правна рамка. В днешно време твърде голямо количество книги се вкарват директно в обществените библиотеки. Що се отнася до Google, мисля, че Google на практика налага своите права, правила върху издателите. Но ние продължаваме да имаме сериозни проблеми с авторските права. Мисля, че европейските институции могат да, да вземат за пример британската система. Създаване на дигитални библиотеки, но с гаранция, че културното многообразие в дългосрочен план се защитава. Не мисля, че има някакви големи препятствия пред създаването на дигитални библиотеки но трябва съвсем ясно да уточним кои факти забавят нещата. Много често факторите а, включват и самите библиотеки по две причини. Първо, економическата причина. Ако се създават нови електронни книги, това може да не е проблем. Но ако работим някаква, с някаква ретроспективна дигитализация е много трудно да се предостави един файл с добро качество. Доклада на Матесиус а, излага тези въпроси. И също така а, издателската къща е длъжна да гарантира целостта на текста. Трябва да гарантира това, че процесът на, на дигитализация е активен, а не свръх бърз и небрежен. Не е допустимо това, което прави Google, да дигитализира книгите без съгласието на гражданите. Извинете, на издателите. Също сме на доста ранен етап. Трудно е да се определи рамката за този тип променящ се пейзаж. Е, е, чуваме най-разнообразни предложения, някои са направо смехотворни. Френските издатели работят от години наред, за да има справедлива уредба на пазара на книгите. Трябва да направим така, че да се съхрани многообразието на издателската индустрия. Дигитализацията не може да пренебрегва тези въпроси. Във Франция има силна регулаторна традиция и издателите и авторите работят заедно. Не в някакъв вид картел, а защото смятат, че е добре цените да се управляват чрез издателите. Също така има и притеснение, че е възможно един, едно-две дружества да обхванат целия процес на публикацията, на публикуването на книги. Нашите колеги от Великобритания също създадоха модел, договорен модел, който ще дава възможност да се определят цените в дигиталния свят. Те успяха да спечелят да, срещу Амазон със своето, своето издание в Kindle. Има и други области, в които е необходимо да има намеса от страна на Европейската общност. Трябва, трябват ни а, законни дигитални издания на разумни цени. Трябва да говорим за ДДС, за дигиталните издания. И а, наскоро а, бе пусната една европейска петиция, която имаше за цел да обърне внимание на тези въпроси и на разумната цена за потребителите. Тази петиция е подписана от нас 150 хиляди професионалисти в тази област от различни страни. Те самите не са издатели. Става дума за автори, за библиотекари. И за това смятаме, че трябва да се обърне внимание на следните въпроси. Първо, не бихме искали да има монопол или да има някакви доминантни действащи лица, които да контролират мрежата. Второ, много чувствителна е темата за а, начина по който търсачките си взаимодействат с а, книги, книгоиздателите. Трябва да има индексиране на тези библиотеки. Също така трябва подкрепа за дигитализацията издателската сфера. Трябва ни добро а, качество на дигитализираните книги, но ни трябва и едно добро количество на публикуваните по дигитален път книги. Трябва ни и подкрепа за книжарниците, така че да могат те да комбинират успешно печатния текст с дигиталния текст. В момента сме в, преход, в преходен период и е добре да има е, взаимодействие между двата а, е, формата. Бизнес стратегиите на някои оператори налагат е, а, а, скорост на а, развитие и това е повод за притеснение. Благодаря. Благодаря ви много сърдечно. Следващият ни оратор е госпожа Фредерика Нилсен, говорител на Books on Demand GmbH дружество с ограничена отговорност. Имате думата. Благодаря ви. Благодаря много за поканата да участвам в изслушването по темата цифровизация на книги и авторски права, разпространение на книги. Ще ви представя първо нашите бизнес модели. Books on Demand се е специализирал в съхраняването на книги в електронна форма и тяхното разпространение – ние е, насочваме усилията си най-вече към събиране на автори, е, на произведения, на издатели, които работят с нас е, и които предоставят продуктите си за съхранение в PDF формат. Когато при нас постъпи заявка, библиотеката а, съхранява произведението, а, отчита а, всичко свързано с а, съхраняването на книгите и по-късното им разпространение и а, отделя средствата, които а, са договорени с авторите. Заглавията е, са много разнообразни. Е, издателствата обикновено прибягват до нашите услуги, когато искат е, да популяризират първите си е, издания или е, по-малки тиражи. Е, Голяма част от издателствата се ръководят най-вече от финансови съображения, защото по този начин си струва да се издават книги дори в ниски тиражи. Също времено се предоставят и книги за тиражиране в този формат, които отдавна вече са известни на читателите и се продължават да се разпространяват Авторите ни обикновено са, обхващат различните литературни жанрове. Заглавията им са романи или по-кратки литературни форми, без разходи за складиране е, книгите могат да бъдат е, предложени на е, потенциалните читатели, а това дава възможност на читателя същевременно да избере дали желая да закупи книгата на хартиен формат, в, на хартия или в дигитален формат, като издателите обикновено предлагат продуктите си и в двата формата. Тъй като много често става дума за книги, които вече са е, с изчерпан тираж или с е, нисък тираж, е, ние гледаме на нашата компания като на компания, която всъщност насърчава някои от авторите, които особено се нуждаят от подпомагане и същевременно. времено разширява достъпа е, на читателите до литературните произведения. Ние работиме с е, Шпрингер, е, с други големи издателства в Германия, които имат медийни отдели. Една от основните ни цели е да разширим нашият нашата сбирка от заглавия. Е, в рамките на 3 години е, броят на изданията се увеличи 8 пъти, като е, всеки месец излизат много нови издания. Ние сме уверени, че нашата дейност ще се разраства, тъй като разчитаме на ниските разходи и постигнатото до този момент ни дава основание да се надяваме на по-добри резултати. Нека да ви дам два а, примера. Издателството Greiter, а, което издава най-много научни трудове, а, 90 е, е, хиляди са заглавията от е, това издателство, които се сканират от Books on Demand и след това могат да се предлагат и в електронен формат и, в, и на хартия. И Springer Science Business Media едно издателство, което е, дигитализира при нас повече от 10 000 заглавия и е, по този начин, чрез разпространението, е, извършено от Books on Demand, разчита на международна на международно разпространение на заглавията си. Нека да ви е, изложа съвсем накратко как стоят нещата във връзка с разпространението на дигиталните е, книги. Е, ние имаме множество канали е, за разпространение на книгите. Е, Събират се различни съдържания чрез е, сключване на договори с издателства, с автори, с е, крайна цел е, предоставяне на заглавията на Books on Demand вие е, разбрахте от данните, които цитирах е, преди малко, че една голяма част от заглавията в резултат на дигитализацията и дигиталното разпространение е, е, се радват вече на по-високи продажби и е, на е, традиционния пазар. авторите е, би трябвало да бъдат е, активна страна в случаите, в които желаят е, да спрат разпространението. Това е част от договорените условия с тях. Ние виждаме редица рискове при тези проекти за дигитализация. Може да се установят множество опити, най-малкото за нарушение на авторските права и за такива нарушения а, говорим най-вече при а, автори, които са известни, които се радват на добри продажби и а, от тях очакваме а, да закупят а, а, и да си гарантират авторските права. но до този момент е, няма задължителни е, клаузи при договорите с издателствата и с договорите. В заключение ще кажа, че ние разчитаме на бъдещото развитие на е, цифровизацията на книги и смятаме в бъдеще да е, развиваме тази дейност, защото тя е, дава възможност е, литературните произведения и е, научните произведения да достигнат до по-широк кръг читатели. Много е важно да се осигури равенство на шансовете на всички компании, които се занимават с дигитализация и дигитално разпространение на книги а това означава, че правните аспекти трябва да се е, уточняват е, и договарят много стриктно с авторите и издателствата още преди да се премине към дигитализация. Дигитализираното съдържание е, трябва да бъде достъпно е, е за всички е, автори и издателства и Ние знаем, че в един глобализиран е, свят е много трудно да се осъществи цялостна закрива на авторските права, но усилията на всички заинтересовани би трябвало да са насочени към това. Благодаря ви. А сега последният ни оратор, това е професор Ален е, не, е, Франсуас Дорил е, от Европейският съюз на книгоразпространителите. Благодаря, че ме давате думата. Радвам се да представя днес накратко какво означава дигитализацията върху бизнеса на книгоразпространителите. EBF е организация, която обвинява търговците на книги в Европа. Около 25 000 търговци от най-различен мащаб, улични търговци, супермаркети, специализирани участват в организацията. Ние не сме последните мухикани. Така че печатната дейност не умира. Има промени. Ние напълно разбираме, че такива промени са предизвикани от дигитализацията. Но ам, ние трябва да сме готови за това какво иска пазара и да може да му предлагаме както печатни издания, така и електронни издания. А, издателите трябва да се адаптират към реалностите. В повечето от страните това вече се случва. Разпространителите на книги вече създават различни партньори с а, а, различни организации, за да предлагат книги на своите читатели. Това създава много вълнуваща възможност, така търговците на книги могат да продават и книги, които вече са с изчерпан тираж. За да могат да отговорят на предизвикателствата, предизвикани от дигитализацията, търговците на книги могат да предприемат пет различни вида действия. На първо място, и това е основното, а именно спазването на авторските права. Търговците на книги всъщност гарантират спазването на тези права, като предлагат легално творби или в печатна форма, или електронно. Ако се ограничим само до единият вариант на издаване, ще ограничим и достъпа до култура. На второ място – лоялна конкуренция между операторите. Търговците предлагат културна творба в един конкурентен пазар. Те не се ползват от обсидии, в отличие от библиотеките, те зависят от пазара и те трябва добре да управляват книжарниците си, за да реализират печалба. Продажбите на дребно са много конкурентен пазар, където маржовете са много ниски, в отличие от останалите сектори на търговията на дребно. Продажбата а, онлайн Google Editions вече предлага каталог между 4 до 6 хиляди книги първоначално. Те могат да получат конкурентно преимущество пред останалите дигитални доставчици по две причини, тъй като те започнаха дигитализацията без да имат разрешението на притежателите на правата. Затова те са много, много по-напред от останалите оператори, които биха били заинтересовани от дигитализацията. И на второ и по-важно място, Google е фирма, която извършва рекламна дейност и реализира печалба чрез нея. Затова и печалбата от продажбите на книги за Google не са толкова важни, защото това е вторична дейност за тях. И бия счита, че дълг на европейските фактори, вземащи решение, е да гарантира лоялната конкуренция на всички електронни разпространители и никой да няма монополно положение. Третата възможност за действие е свързана с ДДС. Една книга е точно това. Книга е и едни и същи правила трябва да се прилагат и по отношение на печатните издания и на електронните издания най-добре е ДДС да не се налага изобщо или пък да има по-низко ДДС. Като това трябва да въжи и за електронните книги. Висок ДДС на а, електронните книги само ще насърчи нелегалното тегляне на тези книги. На следващо място е Европеяна. Трябва да се прави разграничение между това, което предлагат библиотеките и това, което предлагат книжарниците. Европиана е амбициозна инициатива, която можем само да приветстваме. Трудно е на този етап да разберем в каква степен Европиана ще се използва от обществеността и дали ще удовлетвори а, функции по-различни само от а, запазването на културното наследство. Европейските инициативи като Европеяна трябва да дават пример за това спазването на а, законността. Трябва да бъдат много последователни. Европеяна трябва да предлага един бизнес модел, който спазва закона, който спазва авторските пазар, както и принципите на свободния пазар и лоялната конкуренция между участниците на пазара. Един потребител, който иска да получи книга, трябва да получи достъп онлайн чрез механизми, които вече съществуват в френският вариант Галика. Петата линия за действие е много важна, а именно борбата срещу пиратството. Аз съм убедена, че всички присъстващи тук разбират, че от изключителна важност да гледаме сериозно на онлайн пиратството, ако искаме да стимулираме културното многообразие и да предлагаме а, книги и ако а, искаме да позволим на, на авторите, на разпространителите, да си вършат работата. 37% от читателите на електронни издания използват платформи за размяна на файлове и също имат достъп до безплатни платформи за изтегляне на информация за лично ползване. Важно е да се прилага прозрачна политика на европейско ниво. Европейските потребители и читатели трябва да бъдат информирани за авторското право и законодателството в тази област, да знаят не само какви са техните права, но и какви са техните задължения. Защото не може да има права без отговорност, когато става дума за достъп до дигитални файлове. Известно е също, че тези, които не спазват правилата на играта, трябва да бъдат санкционирани. В заключение искам да подчертая, че е особено важно да не се разпространява иллюзията, че културните продукти са безплатни, че безнаказаността е правило, когато се извършват престъпления онлайн, като например нелегално изтегляне на информация. Ние трябва да имаме достъп до богатото културно съдържание, до много книги, които се предлагат или в печатна форма, или онлайн. Обедена съм, че вие знаете много добре каква е добавената стойност, която допринасят търговците на книги за обществото. Благодаря ви. Е, сега давам думата на публиката. Колегата Фрисас има въпрос. Благодаря, господин председател. Сред част от младежите аз е, изглеждам като динозавър. Аз е, все още обичам да влизам в книженците, да разговарям с работещите там и да разбирам от тях е, какво е, се е появило на пазара в последно време, е, независимо от това, че всички ние признаваме, че става дума вече за нови процеси в книгоразпространението и че живеем в века на цифровизацията. А, ние, испанците, обичаме да казваме, че нещата понякога са а, неизбежни, да. Същото се отнася и до цифровизацията. зарадвах се, като чух изказванията, които подчертаха необходимостта от закрила на авторските права и същевременно времено идеята за това да се достигне до колкото е възможно по-широк кръг от читатели, да има неограничен достъп, така да се каже, чрез дигитализацията, но не е безплатно. Подходящи, адекватни форми на възнаграждение и размери на възнагражденията за авторите са задължителни. свободният, неограниченият достъп до интернет трябва да се разглежда в тясна връзка с справедливото, адекватно заплащане на авторите. Не се нуждаем от пиратство, напротив. Необходими са ни съответните технически и технологични системи, за да осигурим системата и да я предпазим от пиратство. Всъщност това не е въпроса. по-скоро коментар и колегата Викстрюм. Да, аз съм тук и като член на Комисията по култура, така че смятам, че е добре да направя един коментар и в това си качество. Така че, нека да направя един съвсем кратък коментар един автор споделя своите преживявания, познания, своята реалност, е, своите мечти, своите думи, дори своята тишина. Един писател също трябва да има правото да реши точно как и в какъв контекст се появяват неговите творби. и не мисля, че бихме могли да прием, приемем каквото и да било, което подкопава тези права. Трябва да зачитаме правата на авторите и да ги третираме с уважението, което да заслужава. Благодаря. Благодаря ви. Няма други желания за изказвания, няма и въпроси по тази втора част от дискусията и затова преминаваме към третата част. Давам думата на професор Ален Строуел, който е, е професор в е, няколко белгийски университета. Имате думата е, по темата правни аспекти, правни предизвикателства. Благодаря. Аз съм юрист, който работи в различни университети включително и в Белгия. Също така практикувам, работя за една американска правна фирма и представляваме различни заинтересовани лица, които се интересуват от този въпрос. Ще говоря за авторските права. А също така аз се занимавам и с библиотеката на нашата фирма, т.е. понякога ми се налага да купувам книги. Ще говоря за две неща. Първо, ще се опитам да обърна внимание на опасността нищо да не се случи, никакво действие да не бъде предприето и е, законотворчеството да се извършва чрез е, частни договори и е, чрез съдебни дела. Ще говоря за това как обществените власти могат да, се справят с този въпрос. Мисля, че тук се намираме на един много важен кръстопът. От години вече дискутираме и мисля, че Рисковете са опасни. Мисля, че трябва да се а, внимава да а, не се стигне до там. Google Book Settlement е доста странно животно. Ние не сме свикнали на такива явления тук в Европа, но това е доста а, интересно явление, защото виждаме, че споразумения, подписани от а, някои действащи лица, могат да имат глобален ефект – и това е доста притеснително. Няма да навлизам в подробности по отношение на съдебните дела, започнали преди год... няколко години в Съединените щати, когато авторите и издателските къщи съдиха Google за нарушение на авторските права, въпреки че там има много интересни правни въпроси. Важното е, че междувременно страните по делото решиха да се спрат на извън съдебно споразумение. Когато става... Но тук говорим за едно извънсъдебно споразумение в рамките на процедура, при която едната част от страните, онези, които са сезирали съда, на практика представляват всички останали лица в подобна позиция. След това извънсъдебно споразумение всъщност има много важни последващи събития. Защото на практика там са представени много автори, които не са част от този съдебен процес. Много автори, които са автори на книги, които вече не са в печат. Последиците са доста сериозни. Американският департамент на правосъдието коментира това извън съдебно споразумение като мярка, която засяга не толкова нарушения в миналото, а урежда уреждане на ситуацията за в бъдеще. Въпросът е какво се прави с книгите, които са с неизвестен автор или които е, не са е, в печат. Проблемът не е проблем на, малките, на малкия пазар. Но ако това е, извънсъдебно споразумение е одобрено от съда в Нью Йорк, то ще повлияе значително върху начините, по които се предоставят електронни книги за в бъдеще, включително и върху работата на организации като Book on Demand. наричам това private ordering – малко академичен термин, а, но въпросът е тук следното. Това, че договорите, които Google подписва с библиотеките и с издателските къщи, а, ще имат голямо влияние. Мисля, че това е, е проблемно. Мисля, че а, е, е, по принцип комерциалните проекти не могат да покрият онзи елемент на въпроса, който обсъждаме, който е свързан с обществения интерес. Другия важен въпрос е, че Google Books няма да е достъпен за библиотеките и потребителите извън Съединените щати. Нещо, което е много важно за университетите и образователните институции извън Съединените щати. На практика те ще загубят, да не говорим, че това ще затази на достъпа до познания, защото дигитализираните книги не се предоставят извън Съединените щати. Това е, е резултата от е, споразумението, но от съдебното споразумение, но то не е, е достатъчно задоволително. Втората част от моето изложение ще се занимае с ролята на обществените власти в изграждането на дигитални библиотеки. Не е важен, не е извинете, не е лесен този въпрос. Има най-различни мерки, има незаконодателни мерки, които могат да са изключително важни. Има и законодателни мерки. Сред незаконодателните мерки е, може да се говори и с обществени проекти за дигитализация и публично-частни партньорства. Що се отнася до законодателните мерки, трябва да се действа, но много внимателно. И да не се модифицират основни а, правила, свързани с авторските права, като това за предварително одобрение от а, титуляра на правата. Що се отнася до а, обществените проекти за дигитализация, те трябва да са насочени основно към книги които вече са с изтекли авторски права и а, особено с а, институции като депозитарните библиотеки. Важното е тук какво се предоставя на потребителите. Там ще е разликата. Има различни правила по отношение на, на е, предоставянето на книги на тези библиотеки и те трябва да се уточнят. Що се отнася до публично-частните партньорства, важно е да има рамка, така че тези партньорства да са балансирани. Това са партньорство между библиотеките и частни организации, включително издатели. Тоест, трябва да има конкретни условия, например, зачитане на авторските права. Трябва да се говори и за това как се включва, включват материали, които не са, които са, не са защитени от авторски права. Най-важното е това да не е за твърде дълъг период. Що се отнася до а, рамката и с това ще приключа, мисля, че е добре да не отваряме отново списъка в, то, в член 4 директивата за авторските права информационното общество. Мисля, че това не, се, е, не е свързано с проблема, който обсъждаме днес. Разбира се, можем да говорим за някои изключения от общ характер по отношение на авторските права. Но що се отнася до дигитализацията на книгите, тук е, имаме по- различни въпроси, с които трябва да се занимаваме. Ако трябва да е, преразгледаме изключенията, е, е, ще са ни необходими няколко години. Важно е да се увеличи правната сигурност, защото именно там са проблемите. Трябва да се съсредоточим върху правилата за творбите с неизвестен автор – там все още няма кой знае какъв напредък, особено в Европа, въпреки че от няколко години такът преговори. Във връзка с това можем да говорим и за нови форми за лицензиране, като разширено колективно лицензиране, нещо, което а, вече съществува в различни в някои страни. И като цяло смятам, че е важно да има възможност да се работи с лицензиране на общо европейско равнище. Мисля, че това може да е, е сложно за дружеството за колективно събиране на авторски права, но ако има колективна система за лицензиране, това ще е от полза за тях. Това са няколкото предложения, които исках да направя. Благодаря за вниманието. Äh, благодаря ви, господин професор Строл. Да, благодаря ви много за съветите. Очевидно предстои много работа. А сега ще чуем кратко становище по темата културно предизвикателство или културни предизвикателства. Ще дам думата на Петър Маршилок, председател на Полската камера на книгоиздателите и книжарите. Бях помолен днес да се фокусирам върху основните културни предизвикателства в резултат от дигитализацията на книгите. След изобретението на Гутенберг сме свидетели на огромна революция. Дигитализацията не само промяна на медията, в която се издават книгите. Теоретично по-широк достъп се осигурява, по-добра комуникация, по-лесен маркетинг, по-малки разходи за логистика, Интернет е голямо предизвикателство в положителен смисъл за издателите. И действително е така, но това е и заплаха за самото съществуване на тази професия. Не може да се предлага всичко безплатно и в интернет. Трябва да се отчитат различните потребности – на потребителите на интернет и на потребителите на култура. Масовият потребител на интернет е в същото време и избирател. И за това има склонност сред политиците да се настоява за свободен достъп до цялото съдържание в интернет. За това издателите са силно обезпокоени, че тук могат да попаднат и творби, които са обект на авторското право. Културата днес се финансира от държавата, но на нея трябва да се гледа и като бизнес, който изисква инвестиции, включително части. Културата, която е безплатна, може да доведе до създаването само на съдържание онлайн, което идва от самите ползватели, което ще доведе до разпространението на масова култура, а не на висша култура. И често, може би, ще липсват критерии за избор на най-добрите материали. Не можем да се представим, че онлайн ще има милиони романи, които не са редактирани от професионалисти, които никой не чете. Професионалните издатели а, гарантират високо качество на култура. На второ място, ако културата не носи никаква печалба за инвеститорите, те ще ги насочат към други сфери. Така държавата ще се финанси... културата ще се финансира още само от държавата или от фондове от Европейския съюз. В Польша добре се спомняме, че нищо не се прави особено добре от държавата и че частната инициатива е много по-ефикасна. Трябва да споменем в този контекст, че е много трудно да се създаде печеливш бизнес, въпреки че той може много лесно да бъде унищожен. Това може да доведе до колапс на културата, ако тя се финансира само от държавата. Друг аспект е свързан с дигитализирането на съдържание, свързано с образованието. Беше проведена среща от Международната асоциация на издателите в Лондон. Резултатите от срещата бяха шокиращи дори самите издатели. Бихте ли е, чели малко по-бавно, моли председателят, за да може да се превежда. Всички тези страни е, се оказа, че имат почти еднакъв опит. Дигитализацията навсякъде е, е разглеждана като чудотворно решение за е, привличане вниманието на учениците, но се превърна в персона нон грата в повечето страни. Никой не желая това. Учениците не искат това, защото а, те гледат на това като по-скоро упражняване на знания, отколкото придобиване на знания. Мразят го и учителите, защото те не могат да се представят целият урок а, да минава само чрез компютри. Освен това, учителите нямат стимула да създават учебни материали, защото могат да ги получат а, директно онлайн. Освен това, учителите често се справят по-зле с компютърните технологии, отколкото учениците им. Така че дори чудотворното а, решение да се предоставят а, а, лаптопи за всички ученици се оказва неудачно, защото те могат да бъдат откраднати, загубени, забравени и прочие. Издателите от всички страни, които участваха в конференцията, считат, че учи... училищата изразходват по-малко от 1% за учебно съдържание, с изключение на Холандия, където това са 4%. Най-зле е положението в Норвегия, където се въвежда задължителна програма за а, обмен на учебно съдържание безплатно онлайн. Това води до пълно унищожение на образователния пазар. Издателите на учебници са на път да изчезнат и това има сериозно отрицателно отражение върху цели издателски пазар. И така да се върнем към процеса на дигитализация, който се подкрепи от Европейската комисия и Европейския парламент. Ясно е за всичко и, че и двете институции насърчават процеса на дигитализация, като Европеяна, например, и настояват за спазване на правата на интелектуална собственост, особено тези на авторите и изпълнителите. Това е цитат от доклада по Европеяна последващи стъпки, изготвен от Хелга Трупел. Създава се впечатлението, че няма опасност на, за притежателите на права, но те не са убедени. Например, има един известен полски евродепутат, който настоява безплатно да се предлагат по интернет творби, които са обект на авторско право. Той не вижда, че това може да доведе до унищожаване на бизнеса в сферата на културата. Библиотеките не публикуват книги, те ги дават на заем. Така че трябва да се прави разграничение между а, издаването на книги и тяхното предлагане чрез библиотеки. За да запълни черната дупка на 20 век европеяна, трябва да бъде изпълнена с съдържание, което да включва творби от неизвестни автори и такива, които са извън тираж. Трябва да бъдем предпазливи, защото само в ограничен брой страни има база данни за печатни издания и е много трудно да се създаде а, такава обща база данни, включваща всички издания. Проблема свързан с а, творбите от неизвестни автори не е толкова лесен. Польша ще участва във втория кръг на проекта ЕРО. Друг проблем има и с изданията, които са с изчерпан тираж. Необходимо е да разберем, че истинската стойност на една издателска къща са старите заглавия, които е издавала на определен етап. Технологиите за дигитализация, както и отпечатването по а, искане, кара издателите да дигитализират и по-стари книги и да предлагат е, по-богат набор от книги. Необходим е диалог между авторите и издателите. Например, е, е известният е, лауреат на Нобелова награда, французина Лекрезио, е трябвало да напише 40 книги преди да получи това признание. Библиотеките също имат да играят роля в веригата. Всички заинтересовани страни трябва да работят съвместно. Библиотеките, издателите трябва да се сътрудничат, а не да си противоречат. И така, издания, които са с изчерпан тираж, не са непременно издания, за които не въжи авторското право. за да имаме достъп до цялото съвременно съдържание, ще изисква доста промяна в финансирането. за да не се а, допусне разрушаването на бизнеса в тази област, така както видяхме с примера в е, образованието в Норвегия. Има много книги, които се предлагат по интернет. Трябва да се получат лицензии за тях от авторите, защото правилата трябва да са еднакви, независимо в какъв формат съществува книгата в печатна форма, като аудиокнига на CD или като електронна книга. Едва сега започва създаването на бази данни за а, различните заглавия. Дигитализацията изисква време, но не трябва да се избързва. Не трябва да допуснем загуба на основните предимства, които ни предлага културата. Благодаря ви. Сега ще дадем думата на госпожа Роза Майело от Италианската асоциация на библиотеките. Grazie. Благодаря ви. Благодаря ви за поканата да участвам в е, тези разисквания. Благодаря и от името на е, Асоциацията на италианските библиотеки, които представлявам. Тази е, асоциация съществува от 1900 1930 година в Италия ние сме членове на Европейския съюз на библиотеките, на други международни организации на библиотеките. Освен това сме и постоянен наблюдател към Лайтпул. Наистина участваме във всички инициативи, които са насочени към подобряване на правните аспекти и най-вече на приложното право, на прилагането на правото в нашата сфера – цифровизацията на книгите е, се свежда до преминаване към електронен формат. И е, да, и връзката между електронно предлагане и е, достъп до интернет. Книжарите, книгоразпространителите, издателите, в момента мислят за това как да се справят с предизвикателствата на цифровизацията. предизвикателствата, които възникват в резултат на все по-широкото разпространение на дигитализацията. всички ние трябва да помислим как да организираме в бъдеще нашата работа, така че да отговорим на тези предизвикателства и също времено да запазим връзката между качество на продукта, който предлагаме и достъп до информацията. Естествено, това означава структуриране на информацията по нов начин, структуриране на съдържанието <clears throat> по начин, който отговаря на е, изискванията и на читателите, на потребителите, е, но и на нашите високи изисквания. Естествено, че пътищата са различни, възможностите за справяне с новите задачи са различни. Едно безспорно предимство на е, електронния формат и цифровизацията са по-низките разходи. Същевременно е, е възможно именно по пътя на цифровизацията да изключиш една голяма част от е, възможните е, библиотечни единици или заглавия. В голяма част от страните се поставя акцента най-вече върху правната сигурност, върху закрилата на авторските права. И тук е, по отношение на технологиите, е, чрез различни алгоритми, е, можем да достигнем и до една по-голяма правна сигурност. Разходите за разпространението, за отпечатването на книгите отпадат, така че е, това, което се инвестира като средства в новите технологии, в крайна сметка се компенсира от е, отпадането на средствата е, на инвестициите за отпечатане и за е, конвенционално разпространение на книгите. А що се отнася до е, дейността на библиотеките, на услугата, която е, предлагат е, библиотеките, мисля, че да, е, също се търсят различни альтернативи. Google предлага един модел. Говори се за неограничения достъп по отношение на научната литература, на научните заглавия, е, все пак е, се мисли за такси, които да е, се налагат не на купувачите, а на библиотеките. Защото обикновено те са купувачите на научни трудове. Освен това, съществуват различни проекти за цифровизация. Да, чух, говори се много за дигитални библиотеки, но аз бих искала да разгранича нещата. От една страна обща дигитализация на книгите и от друга страна дигиталните библиотеки. Повечето книги, е, за които ставаше дума тук, е, са на разположение в дигитален формат, но не е, всичко се свежда до понятието дигитална библиотека. Не се ли прави разлика между отделните документи, между отделните потребители? В библиотеките обикновено се изхожда от е, е, разбирането, че за всяка книга има и читател. И че е, всичко трябва да бъде каталогизирано по един прозрачен, ясен начин, който дава възможност на читателя да проследи цялото библиотечно богатство, целият книжен фонд. Робърт Адсън всъщност е разработил концепцията за изграждане на библиотеката и се е занимавал е, научно с проблема на цензурата, на научната цензура. Так, в е, положителния смисъл на думата. Ние във всеки случай би трябвало да е, се възползваме от дигитализацията в името на обществото. Това означава, че всеки, който посяга към дигитализацията в сферата на книгата, носи определена отговорност прямо обществото. Google Book а, и е, Европеана изпълняват една огромна обществена функция, но а, трябва да знаем, че при Google става дума за централизирана структура, докато при Европеана става дума за платформа. При Google можем да говорим за монопол и монополно положение и за един проект, който се финансира от частни капитали, докато при Европеана основата е публичното управление. И именно публичните интереси, така да се каже, гарантират зачитането на интересите на всички. При Google има една клауза за инсталиране и е, съществува възможността да се изваждат от базата данни книги, които вече да не са на разположение на е, потенциалните читатели, докато при Европеана е, е, се е, зачита принципа на неутралността. Така че се води техническа политика, която има дългосрочен характер. Google не декларира дългосрочна политическа ориентация, докато при Европеана Целта очевидно е дългосрочна. И това е особено важно, ако платформата Европеана и е, Google Book е, биха желали да работят е, съвместно с библиотеките. Да, е, има един проект Digital Library, е, който бе одобрен е, от Американския конгрес. Но в Google срещаме и коментари, които изненадват. Казано беше, че библиотеките ще бъдат конкуренти на издателите, на книгоразпространителите. А Google Book на практика в момента има проблеми с тези издателства. И е в спор с тях, така че ще има проблеми с доставчиците, докато Европеана се опира на плурализма, на многообразието на индивидите, на отделните хора – и така в Европеана всъщност се регламентират различни документи, различни неща, а по отношение на авторските права, мисля, че е, да, могат да се е, може да се мисли за различни варианти. Освен това имаме и е, в Google Book е една единствена база данни, а в Европеана е, имаме проекти, които предполагат и повече бази данни. Е, Става дума за е, правната основа, естествено, и ние ще търсим е, и в е, следващите години най-добрият е, път за гарантиране на е, правната сигурност. Има и още един аспект, по който трябва да се помисли и ще трябва да работим за неговото е, уреждане. При Google 70% от е, продуктите от заглавията попадат в сферата на авторското право, докато е, при Европеана не е така. И тук нещата ще се променят. Става дума вече не за е, конкуренция, за монопол. Така че ние ще трябва да променим нещата. Ние ще трябва да изместим нещата в полза на конкуренцията, за да запълним е, вакуума или черната дупка. Става дума наистина за една голяма част от литературните произведения, създадени през 20 век. Освен това, трябва да се спрем и на моралните и етичните аспекти. Авторите биха желали да популяризират техните е, книги, своите издания. Но е, когато авторските права са в е, е, една компания, тогава авторът е ограничен в е, възможностите за популяризиране и разпространение на произведението си. Така че трябва да се мисли за действия е, в различни посоки, за финансиране на системата, за научни изследвания, за проучвания е, по отношение на усъвършенстване на тази система – Инак е възможно да стигнем а, до една ситуация подобна на блокаж. Трябва да помислим естествено и за всичко това, което е свързано с администрирането, а и за правните аспекти, по които а, би трябвало да разменим мнение. В Европа вече има различни модели, има а, насъбран известен практически опит. Така че на базата на наличния вече опит и моделите, които се развиват, ще трябва да търсим а, оптималното за момента. правата авторските права върху дигиталните произведения трябва да бъдат регистрирани надлежно. Тук също трябва да бъде създадена правната рамка. И става дума за права и генерис. Нуждаем се и от тях. Единствената директива в тази област задължава една такава задължителна регистрация, като единствената част, така да се каже, единствената област, която е изключена от сферата на задълженията, са авторските права. Защо е така? Защото, да кажем, се смята, че авторските права се уреждат от други правни актове или се смята, че авторските права и тяхната защита и закрила са въпрос на лична инициатива и лична грижа, но в случая не е толкова важно дали става дума за дигитален формат или за хартиен формат на книгата. Става дума за а, използването, за достъпа до а, е, произведението. И в този смисъл а, е, аз не виждам разлика. Така че правата на авторите трябва да бъдат надлежно защитени. Не е възможно а, е, да търсим решението по пътя на колективния лиценз. А, но библиотеките и другите организации от този тип би трябвало да имат възможност да се възползват от дигитализацията. Това вече ня, няма нищо общо с онлайн пиратството. Университети, библиотеки трябва да се разглеждат от, под друг ъгъл. Те преследват съвсем други цели, различни от бизнес целите на а, интернет пиратите. Начин а, по който се създават а, платформите за дигитални а, книги а, ни радват, но същевременно а, за да можем да направим всичко това достъпно и за да можем да разберем инвестициите в е, научните изследвания е, и в развитието на технологиите, е, би трябвало да имаме достъп до дигитализацията в книжния свят. Необходимо е да създадем среда, в която да могат е, да се сключват и поддържат е, публично-правни партньорства. Библиотеките служат е, на разбирателството, на опознаването на културата, на образованието в най-общия смисъл на думата. Ето Европеана е един чудесен пример за това и всички са е, доволни или ще бъдат доволни, но наистина е, трябва да постигнем връзката. А как е, е, Google ще прескочи е, правния вакуум и ще създаде е, така, достъпност е, до вси, на произведенията за всички, това е вече е, въпрос, който ще се решава в бъдеще. Благодаря на всички. Благодаря много, господин председател. Благодаря за поканата. Много се радвам, че ми дадохте думата и че имам възможност да приключа това интересно изслушване. Благодаря ви, че организирахте това изслушване. Това е второто такова изслушване на тема дигитализация на книги. Вече сме говорили по този въпрос и миналия ноември, което показва, че тази тема е много важна. Вчера имаше изслушване на комисар Бърние тук в тази комисия и той вече даде някои насоки за възможен е, законодателен подход. Какви са трите основни принципа, които биха ръководили е, законодателството тук? Ами, първо, е, регулаторът не трябва да е, отделя победители от победени. Второ, трябва да има едни и същи правила за всички дигитални проекти. Гъвкави сме спрямо това как да се формулират те, но не е допустимо а, въпросите с копирайта да се разглеждат чрез колективни искове. Не така е структурирана системата в Европа и не е допустимо а, по този начин да се разрешават въпросите, свързани с нарушението на авторските права. Как да постигнем тези принципа? Първо, трябва да се уравновесят авторските права с съхранението на културното наследство. Второ, трябва да отговорим на хвърлената от Google ръкавица. Ако искаме да дигитализираме книгите в Европа, тогава и да спасим трите принципа, които споменах, трябва да работим с система, която е разумна и приложима. А, авторските права понякога са доста сложни. Ако искаме да откликнем на Google, трябва да улесним правилата и трябва да създадем рамка, която да създава равнопоставеност на всички. И накрая, много важно е да има правна сигурност за всички, които спазват правилата и се занимават с дигитализация и в разпространение по интернет. Разговаряме с представители на библиотеките, провеждаме научни изследвания, провеждаме изследвания на въздействието и най-големите притеснения на библиотеките е, е това да са, е, че имат нужда от правна сигурност и да са сигурни, че това, което правят, няма да ги е, е, е доведе до ситуация, в която те са атакувани. Е, включително и когато става дума за дигитализацията на книгите с неизвестен автор. Много важно е тук да намерим правилния баланс. Google действа до... много бързо, 10 милиона книги. Европеана е малко по-назад. Има неща, които не, не са споменати тук. В Европеана има много книги, които са с изтекли или авторски права, но а, има много малко книги с действащи авторски права, докато в Google Books вече има и такива с авторски права. В Франция има проект за задължително колективно лицензиране, подобни проекти има в Германия. Съществува и скандинавската система за разширеното колективно лицензиране, спомената малко по-рано и от професор Страуел. Какви са нашите цели? Ами първо се занимаваме с по-лесните неща. Нека да започнем първо от книгите с неизвестен автор. Много по-трудно е да се занимаем с книгите си с тек, които са извън печат. И още по-трудно е, е да се занимавам с книги, в които имат тираж на разположение. Ако книгите не са извън печат, тогава издателската книга контролира разпространението в традиционните книжарници и е, както и разпространението по интернет. Това е класическата книга разпространителна дейност. А, книгите които са извън печат, е, не са книги е, е, непременно, които не са защитени от авторски правила. Права. Тези права трябва да бъдат защитени и титулярите им трябва да могат да контролират онова, което се случва с книгата. Самия факт, че една книга, книга вече не е в печат, не означава, че тя е на разположение за дигитализация, от който и да било колективните лицензии и каквито да било други споразумения, които могат да доведат до максимално количество дигитализирани книги, биха били за предпочитане. Най-малко противоречивия въпрос, но най-трудният от към договорната страна са книгите с неизвестен автор, защото за тях няма как да се е, сключи договор няма няма, няма, е, липсва едната страна по договор. Второ, липсва, е, има един парадокс. Колкото по... Колкото по-неизвестен е автора на една книга, толкова по-неизвестна е самата книга и е, толкова повече ресурси отиват за откриването на един евентуален автор – Търсенето на тези автори е изключително трудно и а, е обратно пропорционално на търговската стойност на този тип книги. Разполагаме с а, две групи възможности. А, работим по техния анализ, а, но анализът не е завършен. Първо имаме възможност да се работи на базата на лицензии, и второ, може да се работи на базата на други регулаторни подходи. Лицензирането е сложно, когато става дума за творбите с неизвестен автор. в скандинавските страни се работи с разширено колективно лицензиране. Предполага се, че ако някой представлява един тип автори, той се предполага да представлява и а, книгите с неизвестен автор от тази категория. Но този тип разширяване на а, действието на лиценза се постига на национално равнище, в националното право. Ако този тип въпрос, а, а, мярка се а, разшири до а, Европеана, ще видите нещо, с което сте се сблъсквали на вебсайта на BBC, например, и на TF1, там има програми. Е, опитвате се да натиснете линка, но там се казва много съжаляваме, но нямате право да гледате тази програма от Белгия. Защо? Защото специално за Белгия авторските права не са договорени. Ако аз говоря шведски и вляза в Европеана, искам да видя една шведска книга, покрита от е, системата за разширено лицензиране, а, обаче моят компютър е регистриран в Белгия, там ще ми се каже, много съжаляваме, можете да, види, да прочетете тази книга само от Швеция. Така че е, това доста е, влажава въздействието на програмата. По отношение на модела на скандинавските страни е, има две неясни неща. Първо, как може да се разшири той е, така, че да покрие само цяла Европа. И второ, ако е, има настояване една творба да се обяви за творба с неизвестен автор, само сред сериозно проучване, тогава на практика скандинавският модел не предоставя тази възможност, защото там не се иска щателно проучване. А, когато има изискване за внимателно проучване, а, има национално лицензиране, властите дават а, разрешително, решително, но имаме същата дилема. Властите могат да дадат лиценз само за своята територия. И така, ако седите в неправилната страна, когато искате да използвате Европеана, ще получите съобщение, че от вашия IP адрес не е достъпна тази книга. И трето, ако тази книга не е част от разширената система за лицензиране, ами ако има специална система за лицензиране на творбите с неизвестен автор. Какво се случва? Тогава на Дружеството за колективно събиране на авторски права в съответната страна осиновява тази творба и работи както се работи в Германия. Отново лицензът е ограничен до националната територия. Възможно е евентуално разширяване до цяла Европа, но виждаме, познаваме този проблем и от Apple iTunes, музикалния сектор. Във всяка страна дружествата за колективно събиране на авторски права могат да дадат лиценз само за своя репертуар, т.е. творбите на известен автор, идентифициране на тяхната територия. Так, ако иск... Тоест, ако искате една творба, публикувана първо в Италия, тогава трябва да се обърнете към Френското дружество за колективно събиране на авторски права. ако искате френска, отивате към френското, защото там е намерена тази творба. А, тоест, а, е, а, е, в репертуара е, се, са включени и конкретните творби с неизвестен автор за съответната територия. По някой път има а, страни, издавани в много, е, книги издавани в много страни и тогава се изисква, изискват множество лицензи. Много сложна работа, така че има а, е, призиви да се пререже този горди възъл и да има специално изключение за е, творбите с неизвестен автор. Това не е толкова радикална мярка, колкото а, се предполага, защото такова едно правно изключение няма непременно да изключи изискването за щателно проучване. Щателното проучване може да се изисква при първата публикация, ако съответната страна а, приеме творбата за творба с неизвестен автор, а, тогава тази творба се разглежда такава, а, разбира се, докато не се появи нейният автор. Но този тип а, а, изключения няма как да, от правните изключения няма как да се занимаят с ситуацията, в която авторът се появява. Такова едно изключение, е, правно изключение на практика е законодателен кошмар, както каза професор Стравъл защото това означава, че ние трябва отново да отворим преговорите по директивата. А има един свещен принцип в европейското право, който казва не се отварят отново, откриват отново преговорите на директивата. Защо? Защото те се об се обсъждат години и приемат се трудно, и накрая транспонирането им отнема десетки години. Ако една директива отново се преразгледа, тогава това може да удължи процеса до безкрай. И така, ако Google направи нещо, което трябва да се вземе предвид в директивата, тя не може да бъде отворена. Няма тери... Ако няма териториалност при лицензирането, а, това е последната мярка. Какво може да направи законодателя? А, опция 5 е да не направи каквото е да било. Държавите членки тогава в своята мъдрост ще се справят по а, свой начин, Сяка с творбите с неизвестен автор. Аз съм сигурен, че държавите членки биха казали следното. Ако една творба с неизвестен автор е публикувана първо на моята територия, тогава аз съм страната, която е в най-добра позиция, защото имам бази данни. Много страни на практика имат такива бази данни за книги, които са в печат, извън печат и прочи. И така, да кажем, държавата на първа публикация създава а, такава база данни, след това се проучва, а, се прави щателното проучване и а, държавата сертифицира статута на творбата като творба с неизвестен автор. Това обаче не а, решава въпроса с а, публикуването на творби в интернет. Но ако имаме друга опция, нищо да не се прави, тогава държавите членки ще намерят и най-доброто решение, за да дигитализират книгите с неизвестен автор. Ето, във Франция ще има колективно управление на правата, може да има разширено колективно лицензиране в скандинавските страни, може да има и други системи. Не знам дали някои държави членки няма да кажат, ами ако обществото е, Европейския съюз не е хармонизирал тези въпроси и тогава а, е, ние ще направим едно изключение. Но има и е, конкретни, може да има и конкретно законодателство по въпроса за твърбите с неизвестен автор. При всички положения, ако държавите членки работят всяка за себе си, пак няма да разполагаме с Европеана, защото всяка страна ще намери някакво решение за своята територия, тогава Френската библиотека ще е на разположение на французите в Франция и е, немската ще е на разположение в Германия и така нататък. Европеана тогава няма да действа, защото аутсайдерите, т.е. хората от другите държави членки, няма да могат да имат достъп до творбите, които са дадени от Френската национална библиотека на Европеана. Именно заради това нашият комисар вчера каза така. Всичко това е много просто. Ще работим с взаимно признаване. Взаимното признаване работи е, възосновата на два принципа. Първо, възосновата на провеждане на щателно проучване в една страна, т.е. да не се дублират щателните проучвания и страната на първа публикация да проведе първото щателно проучване и тогава всички останали страни да признаят това, че това проучване е било проведено по щателен начин. Ако французите проведат щателно проучване съгласно техните критерии за творби, публикувани за първи път на френски, много малко вероятно е шведите да кажат, а французите не са а, обърнали, а, е, не са направили проучването по достатъчно щателен начин, така че ние ще си направим свое в Швеция. Много малка тази вероятност. Взаимното признаване помага тук. Но това не дава възможност да се е, дава достъп до е, тази творба и на, в е, електронен вид. Именно заради това трябва да има и взаимно признаване на правото тази творба да се дигитализира и да се качи в Европеан. Тоест ситуацията е следната. страна А една книга се дигитализира се а, е, проучва, прави същата на проучване, след това библиотеката в страна А качва книгата на своя вебсайт, съгласно приложимото право в тази страна, придобива съответните лицензии, авториз... Е, раз... одобрение и прочие. В, Хун... в Унгария, например, на това... например, това се издава от държавата. И след това държавата казва, че този акт е легален и не трябва да се блокира достъпа до този уеб. Извинете, и тогава страните от Европейския съюз казват, одобряват закономерността на тези действия и а, а, книгата е достъпна. Но много е важно следно. Първо, държавите членки трябва да поемат сериозен ангажимент да действат по отношение на правата а, на книгите с неизвестен автор но в някои страни се казва, но при нас няма книги с неизвестен автор, така че няма да се занимавам с законодателството по тази въпрос. Те може и да нямат регистри на такива книги и тогава може да е, има проблем, защото няма взаимно признаване. Това е първият проблем с взаимното признаване. С е, законов инструмент трябва да задължим всички държави членки да направят нещо по въпроса за книгите с неизвестен автор. Не е вече възможно да се остане, страните да останат пасивни. И второ, трябва да направим задължително страните да направят нещо по отношение на последиците на това щателно проучване, т.е. дигиталното качване в интернет. Т.е. Да, да има одобрение на закономерността на качването в интернет на този файл. При тези две условия можем да си позволим да е, експериментираме с понятието щат, е, да, с, с приложението на щателното проучване. И така, разбира се, при взаимното признаване има, различ, а, е, има някои различни чия при подходите и държавите членки трябва да действат проактивно на своята територия. По този начин нещата стават малко по-малко привлекателни за тези, които искат бързи дигитални библиотеки, а не а, правни изключения. Защото при правните изключения много бързо се постига бърз достъп до... Но можем да се опитаме да приложим щателното проучване. Ще направим едно предложение за директива в края на годината. Надяваме се да приложим тази книга възможно най-скоро. Ще се хармонизират критериите, ще има взаимно признаване на щателното проучване. И след това ще изчакаме да видим какво ще стане, да видим дали подходът работи. Именно заради това в директивата има клауза за преразглеждане. Ако се окаже, че щателното проучване е твърде трудно, тогава две години по-късно в Google ще има 30 милиона книги, а в Европеана ще има 7-8, т.е. Европеана се бави. Ще се занимаваме и с клаузата за преразглеждане. Мисля, че щателното проучване е малко сложен въпрос. Правим го, за да зачете националните законодателства, но ще имаме възможност в последствие да преразгледаме директивата и да видим дали искаме малко по-строг инструмент. Това е в общи линии основната насока на предложението, представено от, е, накратко от комисаря Бърния вчера. Най-важното е да имаш дата на проучване е, е, и автоматично взаимно признаване и на щатното проучване, и на закономерността на качването в интернет. Благодаря. Благодаря ви за това много подробно изказване. Нямаме е, много време, но все пак нека да дадем думата на е, колежката Карабет. Благодаря, господин е, председател. Мисля, че всичко се движи в правилната посока. Аз не съм юрист. Е, като че ли за не юристи е по-лесно да се ориентират в е, проблематиката, която става дума за авторски права. Вие говорите за колективните системи в е, северноевропейските страни, в Германия опират, така да се каже, до националните граници. Виждате ли някаква възможност за някакво европейско решение или пътят е, така да се каже, взаимното признаване, когато националната система се признава от всички останали. Когато дадена страна установи, да кажем, че е, някаква книга е, е, попада в сферата е, на авторското право, това трябва да се признае от всички останали или може би съм е, просто твърде наивна? Да. Е, господин професор, ще отговорите ли на въпроса? Искам да благодаря на господин Лудер за това чудесно резюме на ситуацията. Относно изключението на европейско ниво, четвъртият вариант, който казахте, това е въпрос свързан с законодателите. Като законодател аз съм признателен на това, което казахте. Ние разбираме, че трябва да направим нещо. Така че на мен ми допада четвъртия вариант. Проблема с щателното проучване дали това ще става чрез взаимно признаване или по друг а, начин, а, не би ли създал а, възможност да кажем, че ако имаме изключение на европейско ниво, притежателите на права, които искат да се ползват от тях за определен период, време, да речем 10 години, ще трябва да се регистрират в централен регистър. Дали това не би могло да доведе до общо европейско е, законодателство на базата на такова изключение и на базата на извършването на щателно проучване в 27-те държави членки. Това бяха два въпроса към господин Лудер. Първо по въпроса за националните граници. Не е чак толкова просто, както го представихте. Националният законодател решава основният въпрос. А, сега не знае точно понятието на, на немски. Реша Шабере. И по този начин определя статута то, това статус-кво или този статут въжи за целия Европейски съюз. В момента, в който се реши, че е, нали, става дума за една определена книга, която попада под така, параметрите за категорията Diligence Search, тогава е, това ще въжи, така да се каже, за Европейския съюз. Естествено, че вие трябва да извършите редица действия предварително, е, за да се постигне нещо като сертифициране и е, след като сте извършили всички тези действия по сертификацията, заглавието влиза в националната база данни, но тази национална база данни е достъпна и за останалите държави, така че във връзка с Diligence, Diligence Search трябва да знаем, че си има една задължителна правна уредба, която трябва да се спазва. И същевременно трябва да има една система за признаване на всичко това, което е свързано с предоставянето на разположение, така да се каже, или включването на е, книгата в системата за дигитализация. Е, италианските потребители, да кажем, ще бъдат изключени от възможността да ползват дадена книга, така че те няма да могат да я ползват. Това е, е в случаите, в които не се е постигнало споразумение за взаимно е, споразумение е, за взаимно признаване. Но ако имате мултитериториален модел, в такъв случай е, взаимното признаване се приема като основа. Да, е, националното лицензиране вече няма да бъде пречка в крайна сметка и няма да опира до националните граници на страната. И на второ място въпроса за регистра. Ако искате да се признаят вашите права, трябва да бъдете регистриран ако искате тези права да бъдат признати, ако ви сте собственик на тези права, не трябва да се регистрирате, тъй като вие сте обикновен притежател на авторски права. Това не решава проблема с творбите, които са с неизвестен автор. Благодаря, господин Лидер. Е, е, междувременно ми бе казано, че днес трябва да приключим съвсем точно. И тъй като е, е предвидено и госпожа Гърно да обобщи резултатите от дискусията и да направи някакви изводи, ще помоля за извинение всички от тези, които биха желали да вземат думата, но няма да я получат. Направо ще дам думата на госпожа Кало, за да обобщи резултатите от дискусията. Благодаря. Искам отново да благодаря на нашите гости. Вие ни представихте много цялостно, много подробно тази тема. Чухме различни гледни точки, понякога противоречиви. Не мога а, да се въздържа да не поставя на, на вниманието ви някои от а, тези противоречия. Например, всички имаме свое отношение към Google. Те предприеха първите стъпки в дигитализацията. Google бяха първите, които реагираха чрез Европеяна. Ние се опитваме да наваксаме изоставането, но ние се нуждаем от а, участие, от ресурси, за да постигнем тази цел. Трябва да бъдем последователни и да учетем националните а, ограничения. В е си е се съдържат заключения, които не са против сътрудничество с Google. Италия неодавна подписа договор за дигитализиране чрез Google на някои от библиотеките.